Colleagues, uh, take your seats, please. So we begin with the adoption. Колеги, моля заемете местата си. Започваме с приемането на дневния ред. Ако няма възражение, дневният ред се счита за прият. Би било добре, ако осъзнаете, че заседанието вече започна. Няма възражения. Дневният ред се приема. Няма превод с малтийски, ирландски, датски и хърватски приемане на препоръките на координаторите съгласно член 205 става дума за доклада за споразумението Евроюст Дания. Председателят е назначен за докладчик за одобряването на споразумението между Евроюст и Дания. Одобрявате ли препоръката на координаторите съгласно член 205? Да. Втората точка – визите след Брексит. Съобщение на председателя. На заседанието си от 1 април координаторите назначиха Сергей Станишев от групата на социалистите и демократите за докладчик по досието за визите след Брексит. Това решение бе обявено след обед на 1 април. СПД е атакува решението на координаторите да променят докладчика по това досие. Изискаха предложението да бъде подложено на гласуване в комисията и да бъде гласувано електронно. Можем да го направим веднага. Ще гласуваме по член 205 от правилника. Искането за поименно гласуване трябва да бъде подкрепено от 12 депутати. Бихте ли дали знак сега? Моля да станете. Oh, Can you repeat the question? Okay, I'll repeat. Ще повторя въпроса. Искане за поименно гласуване, внесено от СПД, трябва да бъде подкрепено от 12 депутати, съгласно член 208 от правилника. Ако искате да се проведе гласуването по този начин, моля, вдигнете ръка или станете. Моля, направете го без да разисквате. Okay. To... От секретарията ме помолиха да повторя въпрос. Искане за поименно гласуване от групата на СПД, съгласно член 205. Прагът, прагът е подкрепа от 12 депутати, съгласно член 208. Ако искате да се състои по именно гласуване, така както са поискали от СПД, моля вдигнете ръка или станете. Необходими са 12 евродепутати. 11, 12. Okay, okay. Okay, we have 12. There are 12 members. Let's get on with the vote. Има 12 депутати. Нека пристъпим към гласуване. Гласуваме поименно електронно гласуване. Ако сте за препоръката на координаторите, т.е. да се смени докладчикът, гласувате за. Ако сте против препоръката на координаторите, може ли да запазите тишина, докато обяснявам? Ако сте против препоръката на координаторите, т.е. не искате да се промени докладчикът, гласувате против, можете, разбира се, и да се въздържите. Ако сте за препоръката на координаторите, т.е. да се промени докладчикът, гласувате с плюс. Това е първоначалната им препоръка. Ако сте против препоръката на координаторите, гласувате с минус. Можете, разбира се, и да се въздържите. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Е, е, okay, it would just be helpful if you if you listen uh, to one моля, опитвайте се да ми помагате. Слушайте ме, когато ви обяснявам. Има три гласа в повече от ТНП. Междувременно станаха четири. Изненадващо. Четирима в повече и от социалистите и демократите. Още една голяма изненада. Ако искате доброволно да си извадите картите за гласуване, моля направете го. Още един глас в повече от социалистите и демократите. Гласуването ще остане отворено, докато всички се оправите с картите си. Три гласа в повече сега от социалистите и демократите. Влушават се нещата. Четири гласа в повече. Можем да стоим тук и целия ден, ако искате. Един глас в повече от социалистите и демократите. Не правете нищо, не пипайте нищо. Край на гласуването. 29 гласа за, 16 против, 3 въздържали се. Пристъпваме към следващото гласуване. Точка 3. Гласуваме по споразумението. Преди да пристъпим към гласуване, докладчикът иска ли да вземе думата? Моля. Благодаря, господин председател. Трябва да взема думата, разбира се, тъй като тази ситуация е изключително необичайна за нашата комисия. Бях назначен от координаторите онзи ден в 4 часа след обед в качеството си на заместник-председател на комисията ни. След един кръг от преговори с съвета и комисията, Мога да ви кажа, че нещата не се свеждат до докладчика. Съветът нямаше каквато и да било воля за постигането на компромис. Когато бях натоварен с тази задача, най-добросъвестно се опитах да изготвя четвърти компромис от името на комисията ни. Направи го, защото винаги сме били конструктивни, винаги сме искали да работим в духа на компромиса и на европейското сътрудничество. Основах се на решение на Европейския съд от 2017 година. Благодаря на секретарията на комисията ни за експертния им опит и за подкрепата им. Благодарение на тях успях да изготвя предложението, в което обединявам различните противоречащи си гледни точки за Гибралтар. Благодаря също така и на докладчиците в сянка за разбирането. Трябваше да се срещнем преди този последен шести триалог, за да си очертаем обща позиция преди разговорите с съвета. Нашата комисия се стреми към постигането на решение. След като се проведе тази среща, мога да ви кажа, че господин Мораес се справи изключително добре по време на първите пет кръга от преговорите. Той излезе с три компромисни предложения, аз излязох с четвъртото поредно такова, но не можахме да постигнем нищо спрямо съвета. И това не бе по наша вина. Има и още две неща. Едното е свързано с реалността. Един елемент от реалността, който не можем да отречем, е, че 12 април наближава. Милиони британски граждани, както и милиони европейски граждани зависят от нас, що се отнася до безвизовия режим на пътуване. Третият елемент е свързан с стратегията на съвета. По време на преговорите съветът стигаше до крайности и очакваше от комисията и от парламента да отвърнат на удара. Но не така се работи в дух на европейско сътрудничество. Моля ви сега да гласувате за, тъй като на плещите ни тежи една отговорност, която е много по-значима от игрите на прехвърляне на топката между институциите. Трябва и британските граждани, и европейските граждани да могат да пътуват без визи. Не очаквах, че ще излезете с изявление. В противен случай щях да изляза и аз с изявление. Но няма сега да губя повече времето ви. Няколко души поискаха да излязат с процедурна бележка. Вероятно това ще са също изказвания, няма да са процедурни бележки. След като дадох възможност на докладчика да направи изказване, сега ще трябва да ви дам думата. Но не сега е момента да се оплаквате. Можехте да ме оставите и мен да се изкажа, да направя изявление. Съжалявам, аз съм председателят. Моля, запазете спокойствие. Колеги са заявили, че искат да се изкажат с процедурни бележки. Може да клатите глава колкото си искате. Става дума за хора, които обикновено не се държат много добре. Колеги, които са пълноправни членове на тази комисия, са поискали да се изкажат. И щом искат да се изкажат, ще трябва да им дам думата. Госпожа Интвел, процедурна бележка. Благодаря. Благодаря ви, че позволявате изказвания. Аз смятам, че трябва да се изкажа преди гласуването. Искам да благодаря на новия докладчик за това, което каза. Смятам, че казаното от него бе точно и ще гласувам за доклада по причините изложени от докладчика. Но начина по който подходи съвета и парламента ме остава с горчивко с в устата. And Mrs. Elstra, please. Uh, Благодаря, председателю. Аз имам процедурен въпрос пък. Съответният нидерландски министр, който участва в тези преговори, вчера отговори в нидерландския парламент защо е подкрепил това. Той каза, не сме го подкрепили. Запазихме мълчание. Казах, Текстът бе адаптиран, каза той, а той не беше. Попитахме го какъв е бил, каква е била адаптат, какви са били промените. Прочете същия текст, след това спомена юриспруденция на съда, което също не е вярно, тъй като това е последното ни предложение. Така че нидерландският министр най-вероятно не е получил точната информация, ако не и друго. Съветът не прояви доброжелателност по време на шестени заседания излизаше с лъжлива позиция и за това искам да не забравяте това, което казах, докато гласувате, поне аз съм сигурен, че няма да го забравя. Служа Реда по член 206, както и господин Карвар. Um, Председателю, да бъде отстранен британски депутат от този доклад за това, че не е поел, приел, че Гибралтар е колония, е скодоумно и неоправдано. Да се ако трябва да повторя това, което каза Клод Мораус. Гибралтал е територия, която не е колония. Дори в британското законодателство, но не, тя не се управлява сама и това е записано в хартата на ОНЕ. Трябва да се засрамите, че сте позволили и този доклад да бъде повлиян от испанското правителство. Комисията ни прие този доклад изцяло заедно с испанските депутати, без никакъв мандат за поставяне под въпрос независимостта на Гибралтар. 52, преди 52 години 99% от жителите на Гибралтар решиха, че искат да останат извън морска територия на Обединеното кралство. Има и същия резултат през 2020 година, когато имаше референдум за суверенитет. Това беше една минута, прекъсвам ви. Благодаря ви, само по една минута давам. Много ви моля, една минута ви дадох, престанете да четете. Господин Карвар. Съвсем накратко, председателю. Докладчика говори за действителността. Има действителност, която не се спомена, че има след известно време и то кратко време испански общи избори. Тук се забърка вътрешната политика на Испания. И сега едва ли не обещавате пак единство в многообразието и тази комисия показа, че няма такова. Това ли беше? Добре. Хайде да гласуваме. some discussions still taking place. I, I would really Текат разговори помежду ви. Много ви моля да не говорите помежду си, защото искаме интелигентен дебат. Господин Ежек и други така хора с малко повече мозък отсъстват. Съжалявам за което, така че радвайте се, че аз не взимам думата за да кажа какво мисля за този парламент, какво мисля за тази комисия, както и за поведението на съвета. Много ви моля никой да не говори, без да си е включвам микрофона и да се държите малко по-достойно. Моля, гласувайте. Okay, so it's the same circus, EPP. E Същия цирк. Плюс трима от ТНП, моля да си извадите картите за гласуване. Социалистите плюс 2. НП продължава. Плюс 2 ма да бъде. Плюс 1 НП. Okay, Край на гласуването. 38 за, 8 против, 3 въздържали се. Осми април е следващото заседание. Благодаря. Край на гласуването.